Okay, colleagues, may have your attention, please? Колеги, внимание, господин Тойлер е на път. След малко ще дойде тук, но предложи междувременно да започнем заседанието. Давам начало на днешното заседание. Първата точка по дневния ред. Одобряване Изпратен ви е на 26 септември. Всичко е в папките. Ако няма възражение, приемаме дневния ред. Втора точка. Съобщение на председателя. Обръщам ви внимание, че езиците, на които можете е, да ползвате, на които можете да се изказвате и да е, ползвате превод, е, са в изданието на бюлетина. Оттам можете да ги видите. Освен това, заседанието се а, излъчва по а, интернет. А, няма да има присъствен списък в автобус, автобуса за посещението в Сметната палата. А сега, нашите колеги, които се занимаваха с това, а, напуснаха секретарията. А, госпожа Пинто е новата заместничка. Добре дошли и желаем ви успех! Uh, uh, Трета точка. Реформа на Европейската служба за борба с измамите. Трябва да проведем електронно гласуване, но междувременно, ако докладчикът иска да каже нещо, ще дам думата. Госпожо Гресле, заповядай. Allen Kollegen Благодаря. Seit der letzten Verschiebung eine Mail geschickt, wo ich versucht habe, die ganzen Abläufe nochmal zu erklären. След миналото отлагане изпратих имейл а, с описание на процедурата. Надявам се, че съм успяла да преодолея а, или да разсея у вас всички съмнения във връзка с имунитета на членовете. Тези изменения влязоха твърде късно а, и не са съобразени от съвета. Въпреки, че първоначално те изля... изглеждаха открити. Впоследствие последствие като че ли не беше постигнат е, напредък, въпреки тежките и безплодни усилия. Е, комисията обаче направи е, декларация за ОЛАФ. Господин Шуметер, радвам се, че ви виждам. Как ще изглежда тази декларация? Бих казал, че ако има някаква промяна във връзка с имунитета на членовете, това трябва да бъде внесено като изменение в устава за членовете. Именно там се урежда имунитета. Според регламента, просто не можем да постигнем е, резултат. Това изменение никога не е гласувано, не е и влизало в пленарно заседание. Ако това изменение е, е причина за провала на цялото досие, ще бъде голям срам. Затова искам а, е, да поздравя а, комисаря. А, никога не сме били толкова близо до пълна реформа на ОЛАВ. След 5 години успяваме да приключим работа. Това е голям успех за всички ни и се надявам, че всички ще гласувате е, за резултата от преговорите. Искам да благодаря на всички, които участваха в тях, които участваха в странните срещи на комисията, на съвета, на председателството, включително на полското председателство и най-вече на датското председателство, което наистина се справи прекрасно. Унгарското председателство е, даде началото. Искам да кажа, че ще бъде е, срам нечуван и ще изглежда недопустимо от политическа гледна точка, ако накрая провалим всичките си усилия заради ставащото в държавите членки. Това, което е сложено на масата, е прекрасен резултат и мисля, че за пръв път имаме възможност реално да се преборим с измамите. Мисля, че ако вземем този текст и го обсъдим с съвета, с председателството, с ОЛАВ, с комисията и всички заинтересовани, тогава резултатът ще бъде добър. И ще имаме повече успехи в, борби, в борбата с измамите. Пак казвам, срамота е. Толкова е важен въпросът. Но това го казваме събота и неделя. А през седмицата правим нещо а, наопаки това а, искам да благодаря а, на а, хората, които на мен ми помагат. А, госпожа Франчо, а, госпожа Табацка, отправната служба, а, и, и, юристите, лингвисти, госпожа Раджоне от секретарията на съвета, госпожа Улрих и предшествениците й в комисията. Искам да благодаря на всички тези колеги които било като евродепутати или като е, е, сътрудници е, ни помогнаха да стигнем до тук. И сега се надявам, че комисията ще ни даде изразяснение за декларацията. Благодаря, госпожо Гресле. Преди да дам думата на комисията, някой колега желая ли да коментира? Господин Стайс. Е, е, е, Има само едно, което искам да кажа. Много съм удовлетворена от работата, свършена от госпожа Гресле. Но наистина ситуацията е уникална. Миналия път се съгласихме да отложим гласуването, но това е нещо, което не трябва да се повтаря. Самия, самата парламентарна комисия си определя дневния ред. Ако някой се опитва да упражнява натиск отгоре, това е прекалено. Би трябвало всичко да става така, както е редно. По добре да се подхожда, отколкото подходихме сега. Благодаря. Господин Стаес, господин комисар. Благодаря. Uh, Смятах да се изкажа по-подробно в следващия в следващото си изложение, когато щях да говоря за инициативите на комисията за борбата с измамите, но разбира се, това ще го кажа по-късно. На този етап искам да благодаря на госпожа Гресле и на всички други, които са участвали в тази работа. Да, много години отне тази работа. Госпожа Гресле ги преброи до към 8, аз съм ги броил до 6, но компромисът е много добър. И той ще позволи на Олаф да работи много по-резултатно и да, да разполага с ясна нормативна уредба за бъдещата си дейност. Имаше спорни въпроси, които доведоха до отлагане на гласуването. Комисията може да потвърди, че а, сега вече е готова да издаде не една, а две декларации, а, одобрявайки регламента. А, първата декларация ще е, урежда работните взаимоотношения между ОЛАФ и Европейския парламент където а, ясно ще уточним правата и задълженията на страните, когато а, проблематиката се разглежда тук в Европейския парламент. И а, Втората декларация ще бъде посветен на зачитането на протокола за статуса и имунитета на членовете на парламента. Тоест, всичко това ще бъде приложено към регламента като декларация на комисията и се надявам, че по този начин ще бъдат изцяло преодолени тревогите, които бяха изразени по време на разискванията във връзка с този регламент. Благодаря на комисията. Има ли други бележки по темата? Ако няма, предлагам госпожа Гресле да вземе думата. Да. Разбира се, искам да благодаря и на Олаф, господин а, Куле и главният секретар на Олаф. Забравих да го направя, но не искам от това да проистекат недоразумения. Добре, в такъв случай а, поздравяваме и благодарим и на Олаф. И сега е гласуване по междинния доклад. Регламент на съвета за многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020. А, т.е. извинявам се, казва председателката. Т.е. гласуваме само с да или не. Унези, които са за, моля да вдигнат ръка. Добре, нека да гласуваме електронно в такъв случай. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на докладчика. Now next item is the draft opinion. of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 Приема се единодушно. Поздравление за докладчика. Следващата точка в дневния ред. Проекто доклада по предложение за регламент на Европейския парламент и съвета за директни плащания в полза на селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика. Докладче госпожа Холмайер. Изменение 20 за против. Нека да гласуваме електронно по 20 при изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21. За. Против. Нека отново да гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 57. За. Против. Въздържали се. Отново електронна проверка. По изменение 57. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 22. Изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да направим отново електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 -то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23-то. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24-то е оттеглено. 25-то изменение също. Минаваме на 26 и 27, но те също са оттеглени. 63-то изменение с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 62 отпада, тъй като 63-то е прието. 28 изменение. Ако се приема 63-то, се, че отпада, но това означава, че останалите отпадат до 64-то. За, против, въздържали се, приема се. 31-во изменение за, против, въздържали се. Не много ясно, но нека да направим електронна проверка по 31-во изменение. Край на гласуването.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 67 за, против. Тук отново нямаме голяма яснота. Нека да проверим по електронен път. 67 изменение. Край на гласуването. Приема се. 39-то е оттеглено. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 то изменение оттеглено, 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 също оттеглено, 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 оттеглено, 44 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то, 46-то, 47-то, 48-то и 49-то са оттеглени. 50-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-во и 52-то отново са оттеглени. 53-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то оттеглено, 55-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то за, против,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 Тринайсто изменение. То е Разделено на три части, доколкото виждам, т.е. на две части. По първата част на изменение 13 за, против. Тук отново нямаме яснота, ако може да проверим електронно по първата част на 13-то изменение. Край на гласуването. Приема се. По втората част на 13-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14, 15 и 16 са оттеглени, 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая гласуваме електронно по целия документ. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. Господин Гайер, имате думата. Имах е, неизвестен технически проблем. Друг език звучеше в немския канал, който малко ме обърка. Сега по когато гласувахме по изменение 58, аз всъщност не можех да гласувам поради този технически проблем и поради тази причина нямах възможност да подкрепя изменението. И а, тогава гласуването беше 20 на 20 гласа. Искам да кажа, че не гласувах заради технически проблем. А, благодаря ви. Ще си отбележим вашата забележка, казва председателката. А, госпожа Греслер. Да, разбирам какво иска да каже колегата но мисля, че тук да се правят поправки по този начин при този процедурен правилник не е удачно. Бих искал да се провери дали може да се процедира по този начин и дали тогава изменението може да отпадне. Благодаря ви, госпожо Гресле. Нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Точка 6. Освобождаване от отговорност в връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година, общ бюджет на ЕСЕ, раздел 3, комисия. С нас е господин комисарът Чемата, и нека най-напред да дам думата на него. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, нека най-напред да ви благодаря, че ми давате възможността да представя днес пред вас последния доклад на комисията, който е от особен интерес за вашата комисия. Най-напред доклада за последващи действия, който комисията представи в най-големи подробности мерките и дейностите, които бяха предложени от вашата институция по време на процедурата по освобождаване от отговорност през 2010 година. На второ място, докладът за 2011 година е доклад, чрез който комисията поема политическа отговорност за управление на ресурсите и постигане изпълнението на набелязаните цели. И накрая годишния доклад по вътрешния одит, който беше направен през 2011 година. Знам, че всички тези теми са изключително важни, за да се набележат тенденциите в представянето и работата във връзка с бюджета. Искате да видите, че дейностите, които са предприяти, наистина са подобрили ситуацията. Към същото се стреми и комисията. За да достигнем до успех в в това начинание. Е изключително важно да видим, че всички постигат своите цели, но също така, че са набелязани и слабите места, които заслужават повече внимание и усилия. Нека да започнем не напред с първия доклад с последващи действия. Получили сте три документа, съкратена версия, който представя най-вече последващите действия по най-критичните места. От една страна приоритетните дейности, а от друга страна ключовете искания, които се отнасят до основните различните политически области на Европейския съюз. Започнахме с два работни документа, които не са толкова нови и с тях отправяме своя отговор към искане от страна на парламента и на съвета на Европейския съюз. Нека да погледнем четирите приоритетни дейности, които е, обсъдихме подробно по време на вашето гласуване през май. При първията дейност се искаше по-близък надзор по време на използването на инженеринговите инструменти. Комисията прие всички ваши искания и моби. Някои от тези дейности вече са изпълнени, например изменението на настоящата правна уредба на Европейския съюз, а други дейности предстоят, като например двустранното отчитане пред съответния бюджетен орган. Искам също така да кажа, че че до края на този месец ще получите подробен доклад за това как по-настоящен финансираните инженерови инструменти се прилагат в отделните държави членки. Комисията също така получи и прие много от препоръките по дейност втора във връзка с веригата на отчетност на Европейската комисия. Спомняте си, че представих пред вашата комисия и пред всички държави членки годишни обобщени доклади. И ще правя това и за бъдеще, като приемаме всички отговорности, които се полагат на органа за освобождаване от отговорност. Имаме също така задачата да видим и пълната сравнимост между отделните доклади. Виждаме и хоризонталните дейности, които водят до много по-ясни насоки, които а, подчертават дейности, които бяха предложени от Европейския парламент. Например, как да се калкулират сумите, свързани с отделните рискове и така нататък и така нататък. Има някои дейности, които не трябва да бъдат прияти от страна на комисията и това не е изненада. Трябва да припомня и подписването на документа от страна на отделните комисари в връзка с изготвянето на тези доклади. Дейностите, които изпълняват комисарите, са допълняеми, но те не са взаимовзаменяеми. Има редовни и регулярни заседания на колегиума на комисарите и както на отделните служби, за да се гарантира, че протича правилна информация за това какво става на ниво управление. Виждам, че по този начин комисарите комисарите, както по-отделно, така и като един общ колектив, да поемат напълно своята политическа отговорност. Това, се, това въжи и за вашата трета приоритетна дейност. И аз съм съгласен с това, че съфинансирането трябва да бъде назиравано по-отблизо. Това е свързано и с промените, които сме предложили в финансовия регламент, което ще доведе до по-добрия надзор върху предварителното финансиране. Що се отнася до четвъртия приоритет за по-ефективни механизми за санкциониране в кохезионната политика, нека да повторя още веднъж ангажимента на комисията да следи внимателно програмите програмите за сближаване и да спира всички плащания, в които установи, че има наредности. Комисията поема амбициозни ангажименти към следващото поколение от кохезионни фондове. Нека да спомена тук предложението за нетни финансови корекции. В този момент виждаме, че преговорите обаче се отдалечават до голяма степен от предложеното от Европейския парламент в резолюцията за освобождаване от отговорност. Аз мога отново да повторя своето обещание да подкрепя това предложение. Направих това предложение и обещание пред няколко комисии и продължавам да стоя зад него. По силата на договора комисията трябва да прилага бюджета по силата на своята пълна отговорност. Но докладът на, на Сметната палата и нашите собствени одити показват, че в резултат на силния ангажимент от други финансови участници, най-вече на властите на държавите членки, само това ще позволи правилното управление и прилагане на принципите на разумно финансово управление. Това означава, че държавите членки не просто трябва да си сътрудничат с комисията, но трябва да споделят отговорността за правилното управление на около 80% от европейския бюджет. Финансовият регламент ще бъде одобрен на по-късен етап този месец. Той включва редица значими промени, свързани с ролята и отговорностите на финансовите участници, санкциите по отношение на националните администрации, които не управляват качество на бюджета, както и много важни мерки по упростяването. Аз очаквам и се надявам, че всички тези мерки ще допринесат за по-доброто изпълнение на бюджета от страна на всички участници. Виждате, че голяма част от исканията на парламента вече са приети или пък сме напреднали сериозно в процеса на тяхното прилагане. Това е успехът на вашата институция, на вашата комисия. Но това означава много силна подкрепа за комисията, тъй като вие подсилвате позицията ни в настоящите преговори, които текат за бъдещите периоди в редица програми. По този начин виждаме виждаме, че постигаме резултат, прилагайки вашите препоръки, включително и тези, които почиват върху годишните доклади на Сметната палата. Надявам се, че това ще бъде взето предвид при оценката на нашата работа. Градивният ни диалог ще продължи да се развива заедно с съответните комисари, които отговарят за отделните ресурси и при следващата процедура за освобождаване от отговорност, която ще започне скоро. Аз лично оставам оставам на ваше разположение за всички възможни въпроси, които може да възникнат от ваша страна. Сега искам да ви представя и обобщения доклад за постиженията през 2011 година, както и доклада за аудитите, които са направени през 2011. най-напред докладът, който синтезира резултатите от миналата година, е много важен инструмент за отчетност, чрез който комисията прилага своята политическа отговорност за управлението на ресурсите и за постигането на набелязаните цели. Поемането на тази отговорност е много важно политическо заявление от страна на колегиума на комисарите. Поради тази причина одобрението на този доклад е представено при пълна прозрачност. Това става по време на седмичните заседания на комисарите, когато се работи чрез така наречената устна процедура. Одобрението следва систематични диалози между комисарите и отделните служби преди всеки генерален директор на генерална дирекция да подпише съответния годишен доклад. Поради тази причина не можем да сметнем подписването на този доклад за чиста формалност. Той е част от един много активен и динамичен процес на отчетност в рамките на комисията. Докладът поставя ударение върху гаранциите, които се получават благодарение на годишните доклади, включително и на резервите и действията, които се планират, за да се постигнат, за да се постигат съответните цели. докладът от 2011 година представя един прозрачен отчет на всички наши постижения, но всичко също така и нашите слаби места. Например, 27-те резерви, които бяха направени от генералния директор и които бяха свързани с съответните отражения върху доклада с дейностите. Виждаме развитието в отделните политически области, както и дейностите, които трябва да се предприемат, за да могат да бъдат решени и изречени слабите места, за които стана дума. Този доклад представлява основен източник на информация за а, Сметната палата, както и за органа за освобождаване от отговорност. Указанията за изготвянето на доклада за 2011 година бяха прецизирани, за да може да се подобри качеството на предоставените доказателства за изготвянето на доклада и за по-добрата четимост на самия документ. В същото време се положиха съответните усилия, за да може да се хармонизира отчетността, например, то се отнася до а, остатъчното ниво на грешка, както и материалните нива при споделеното управление. Всички дейности, отчетени чрез делегиране, получиха възможност да докажат, че всички ресурси са ползвани според принципите на разумното финансово управление. Също така те отчетоха, че съответните механизми представят възможност да се докаже законността легалността на съответните транзакции. В съответствие обаче с някои фактори, Видяхме, че има резерви и покачване на количествените фактори, което ни приближава повече до констатациите, направени от Сметната палата. Някои от основните проблеми бяха свързани с много комплексните изисквания за допустимост за бенефициентите на грантове, както и много сложните правила за провеждането на обществени поръчки. Набелязваме и някои бъдещи планове за успехи, например дейности, които са насочени към бъдещи процедури за опростяване. Докладът поставя ударение върху някои, от наши, някои наши инициативи в тази област. Нека да спомена някои от тях. Най-напред очакваме положителен резултат, резултат за бенефициентите в изследователската дейност, е, като се използва представителна извадка, която се използва е, от всички налични данни. На второ място, коригирането и приемането на новия финансов регламент представя нови мерки за коригиране, като например годишните декларации, които да гарантират е, приближаване към търсения резултат. Също така, структурните генерални дирекции предоставят повече информация за временно спиране на проекти и финансови корекции. На четвърто място в годишните финансови отчети се поставя повече ударение върху това как политиките водят до допълнителна стойност за развитието на обществото. И не на последно място развитието на секторни предложения за периода след 2013 година. Е един много важен елемент, за да може комисията да подобри средата на вътрешен контрол, за да може да има по-добри санкции и мерки, които да се прилагат съразмерно с риска. Уважаеми госпожи и господа, процесът на синтез се подобри значително благодарение на вашите искания, въпроси и предложения. Смятам, че начинът по който се организира процедурата днес и информацията, която се предоставя на нашите заинтересовани лица, изпълнява и отговаря отговаря на редица очаквания, които бяха изразени във вашата институция при предишни случаи. Очаквам с нетърпение да чуя от вас как вие оценявате тази процедура на оценка. Бих приел всички предложения, които могат да доведат до по-нататъчно подобрение на нашата работа, както на работата на комисията и на органа по освобождаване от отговорност. Нека кажа някои думи за годишния доклад по одитите, проведени през 2011 година. Доклада Докладът беше прият на 28 септември тази година, възоснова на вътрешен доклад, който беше изготвен от вътрешния аудитор, възоснова на работата през 2011 година, като той изразява своето най-общо становище по финансовото управление в комисията и се прилага като документ, който съпътства синтезирания доклад. тук имаме най-вече опит да се решат рисковете от грешка при финансовото финансовите транзакции, искам да кажа, че нивата на управление и надзор наистина са адекватни. Аудиторът не е формулирал критични бележки. Нивата на приемане от аудиторските служби при много важни препоръки, вече продължават да бъдат близо до 100%. И накрая, според проучването, на участниците. 87% от заинтересованите страни показват, че препоръките, издадени от вътрешния одит, аудитор, водят до по-добро управление от страна на комисията и вътрешните аудитори. Но все пак комисията смята, че има място за подобрение при изпълнението на задълженията по одитите, така както са формулирани от съответния орган. Искам да спомена основните въпроси, които са споменати от вътрешния аудитор, както и дейностите, които предприемаме, за да отговорим на тези препоръки по раздела ефективност, вътрешния аудитор смята, че са достигнати положителни резултати, но се подчертава необходимостта да се гарантира, че дейностите на генералните дирекции могат да подлежат на управление на ефективността. Това е особено относимо при един период, в който вътрешните системи за одит са вече достигнали ниво на зрялост, но трябва да постигаме повече с по-малко ресурси и да показваме по-добра резултатност. По отношение на различните политически области, вътрешният аудитор подчертава необходимостта от обща аудиторска стратегия в изследователската област. Препоръчват се по-силен мониторинг и надзор, както в Централата на комисия, комисията, така и в делегациите на Европейския съюз по отношение на външната помощ. Заключението е, че контролните стратегии на структурните фондове са на правилен път. По отношение на информационните технологии, комисията създаде нова структура за управление на информационните технологии и предприе редица инициативи, за да рационализира информационните системи и да ги интегрира по един по-удачен начин. В заключение мога да кажа, че комисията смята, че работата, свършена от вътрешния аудитор през 2011 година, която отговаря на, на международните стандарти за одит. Но също така комисията смята, че освен сравнимост с международните стандарти, виждаме един принос към подобряване на ефективността и резултатността на работата на комисията. Комисията а също така смята, че сме получили съответните планове за действие, които да отговорят и да решат проблемите за слабите места в нашата работа, което се, гаранти... което се гарантира и от комитета по напредъка при провеждането на одит в рамките на комисията. Господин Филип Таверн може да отговори на по-конкретни и специфични въпроси, които може да възникнат по тази тема. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. А, моя полет. А, странни ветрове духа горе в небето. Да, не можах да чуя всичко, но сега нека чуем колегите, членове на комисията. Възползвам се от възможността а, да се обърна към господин Таверн. Поверително ми казаха, че днес празнувате рождения си ден. Та честито! Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank äh, auch nochmal an den Kommissar. Wir brauchen und wir... Благодаря, колеги. Още веднъж сърдечно благодаря и на господин комисаря. Ние като орган по освобождаването от отговорност следва да упражним прерогативите, с които разполагаме съгласно Лисабонския договор и мисля, можем да демонстрираме, че ефективното и ефикасно изразходване на парите на данакоплаците може да бъде гарантирано единствено чрез една действаща комисия за бюджетен контрол. Знаете какво е положението по-настоящем. Бюджетни съкрещения се правят навсякъде и толкова по-критичен е погледът както на общественото мнение, така и тук на, на нашата комисия върху бюджетните разходи. Споменавам всичко това, защото тук сред нас, а и в Европейската комисия, и в агенциите на Европейския съюз, има хора, които задават въпроси относно процедурата за освобождаване от отговорности. В тази връзка бих искал да подчертая, че председателят на Европейския парламент Мартин Шулц отбелязва, че някои от препоръките, които правим във връзка с освобождаването от отговорност, могат да доведат до по-висока степен на бюрократизация. Ние помолихме председателя на парламента Шулц да бъде по-конкретен в бележките си, тъй като ние сме готови непредобедено да разгледаме всякакви препоръки за подобряване на работата. Е, вие не бяхте тогава на, на, на това заседание господин комисар, но председателят на Европейската комисия Барозо е, участва и говори от ваше име. Аз изказах от името на нашата комисия. И все в този дух, наистина, ние сме готови да работим за намаляване на бюрократизацията. Готови сме да разгледаме всякакви такива препоръки възползвам се, както казах, от възможността още веднъж да ви уверя в нашата готовност и непредобеденост. Господин Гайер сега най-напред, може би като докладчик, е, да вземе думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Цялата церемония по освобождаването от отговорност е, на бюджетния разпоредител, започва документално с е, разпространяване на отчетните документи и приключва с нашето решение. Ние с интерес се запознахме с документите, с доклада на Сметната палата в частност. Обсъдихме това, което колегите са научили и по официален и по неофициален път. И в резултат от всичко това аз с удоволствие мога да заявя, възоснова на, на доклада резюме, на, на докладите от генералните дирекции на комисията, където нещата не са особено различни, прочим, в сравнение с очакваното становище на Сметната палата. Та, та, Мога да, да кажа с удовлетворение, че приоритетите, които обсъдихме миналия път с господин комисаря, са възприяти положително. Докладчикът а и нашата комисия като цяло смята да следи изпълнението на тези приоритети по, по периоди от доклад на доклад е, по повод на процедурата за освобождаване, за да се уверим, че Европейската комисия наистина превръща нашите препоръки в реалност. Така че в край на краищата е, Сметната палата да може да излезе с е, уверение, с доклад без резерви. Тази година не сме се приближили особено към тази цел обаче, това, е, което с удовлетворение можем да заявим е, че положението не се е влушило значително в сравнение с други години, но трябва да подчертая, че с доклада либератски парламентът ясно заяви, че настоява за значително намаляване на относителния дял на грешките. През изтеклата година възходящата тенденция, опасявам се, не бе овладяна. Не очакваме някакво положително развитие в тази посока и тази година, за съжаление. Възоснова на е, обобщения доклад от комисията можем да набележим, струва ми се, своеобразен дневен ред на нашата комисия по бюджетен контрол. Ако вземем трите пункта слабостите по чуждестранните помощи, значителните грешки по кохезионната политика, по освояването на съответните фондове, неадекватния контрол в държавите членки. То е вече един сериозен дневен ред, наистина. Относителният дял на грешките в кохезионната политика е определено поражда загриженост, Знаем за резервите, които изразява Генерална дирекция регионално развитие, Генерална дирекция на комисията по отношение редовността на изпълнението на оперативните програми от държавите членки. Е, и наистина, длъжни сме да съсредоточим вниманието си в тази посока. Още повече лостовете, с които разполагаме, тук са относително най-големи за значително подобряване на положението по кохезионната политика. Що се отнася до чужестранната помощ, знаете, някои от нас пътуваха и до Хаити, имат непосредствен опит от положението. Има определено решимост да обърнем сериозно внимание на дейността на външната служба на комисията, ние, ние възнамеряваме да се захванем и с това, да, да се опитаме да овладеем проблемите и в тази област. Що се нас до третия пункт, слабостите е, в контрола в държавите членки, е, в 18 от 27 държави членки, Генерална дирекция регионално развитие отбелязва недостатъци в административния контрол. Не дава очаквания резултат. Явно контролът и чуват се гласове, знаете, да, да се изразходват средства по-добре, но пък трябва да запитаме е, е, най- активните критици в държавите членки, какво те всъщност правят, за да подобрят е, качеството на разходване на средствата. Както казах, 18 от 27 държави членки проявяват сериозни слабости в контрола на освояването. И ако погледнем неспособността в определени случаи на държавите членки да гарантират правилното изразходване на парите на дънакоплаците, не можем наистина да, да подминем без внимание този въпрос в хода на процедурата по освобождаване от отговорност. Или предвид значителния брой на, на грешките в отчетността и изразходването на средствата. Така или иначе, колеги, ние знаем къде са тесните места в обществените поръчки и трябва да, да помислим как да, да адресираме тези проблеми вероятно самата уредба на обществените поръчки ще трябва да се промени. И ние вече обсъждаме в предвиден порядък с колегите от вътрешен пазар някои идеи. Едва ли подобна тежка уредба на обществените поръчки е, е доказателство, е свидетелство за един добре функциониращ вътрешен пазар в Европейския съюз. Та, освен тези три, външните, чуждестранната помощ, кохезионната политика и контролните механизми, имаме и други. Политиката в областта на изследванията, на научните изследвания, например. Пак в началото на текущия програмен период ние имахме сериозни надежди. Сега не можем да се похвалим, че те бяха оправдани. Относителният дял на грешките е, в областта на научните изследвания е, показа подобрение в резултат от е, някои промени в системата на управление, но сякаш сега тенденцията отново е обърната в отрицателна посока. Накрая имам един въпрос към комисията. Относно вътрешния одитен доклад, доклад от вътрешния одит на комисията. Нещата са започнали с доклади по изпълнението, така и трябва да бъде. Ние ще се запознаем внимателно с тези доклади. След това Генерална дирекция Пазар уж трябваше да упражнява надзор върху процеса на обществените поръчки. Какви са резултатите от това? Бих искал да науча. Както казах, обществените поръчки са наистина едно от тесните места. Е, Относителният дял на грешки там е значителен, но толкова за сега. Благодаря, господин докладчик. Господин Гайер, сега госпожа Вайле. Dann komme ich gehöre nämlich zu den äh, Kollegen aus dem IMCO-Ausschuss, die sich интензив äh, seit 8 Jahren um das öffentliche Vergabe. Благодаря, господин председател. Чувам от колегите от вътрешен пазар и защита на потребителите, които се занимават вече в продължение на години с обществените поръчки, че са доста, доста са наистина случаите в една или друга от държавите членки на, на извършени престъпления фактически. Е, тоест, е, неблагополучията се дължат не толкова на осложнената уредба, а по-скоро на нечи и престъпни намерения. Доста пъти е сезиран Европейския съд по въпроса за държавно-частните е, партньорства. Знаем, няма такава уредба обаче в европейското право. И Всичко това поражда загриженост. Имам няколко въпроса. Един конкретен въпрос към господин комисаря. Във връзка с казаното от вас, е, господин комисар за структурните фондове, господин Гайер, нашия докладчик, също засегна този въпрос. Вие съвсем кратичко е, заявихте, господин комисар, че структурните фондове се движат в правилната посока, но това някак не ме удовлетворява, не е и особено съдържателно като информация. Надявам се да се съгласите в край на краищата европейският бюджет най-вече се свежда до структурните фондове като относителен дял. А предстои, знаем, реформа на структурните фондове и в резултат от натрупаната практика през последните пет години ние бихме могли да, да извлечем някои сериозни насоки за бъдещето и ние бихме искали да знаем какъв е всъщност отчета от последните пет години по структурните фондове. Госпожа Гресле, благодаря господин комисар за доклада ви. Трябва да призная, че нямах време подробно да, да се запозная с документа, но, но, но ще го направя. Знаете, председателят на Европейския парламент ме понатовари през последните седмици Знаете, чувъркат ме някои въпроси, които бих искала сега да ви задам, предвид проблемите в еврозоната. Знаете, европейският бюджет има своите цели. Той трябва да способства за растежа и за етостта. И е, ние искаме да чуем от вас, господин комисар, как миналогодишният бюджет наистина е способствал за постигането на тези цели. Доклада, годишния доклад на Генерална дирекция регионално развитие, според мен, е пределно ясен. Генерална дирекция регионално развитие се е постарала наистина нещата да бъдат ясно изложени, но, но се питам как, как бихме могли да изградим европейския бюджет с оглед положението в еврозоната, което не мога да характеризирам по друг начин, освен като бъркотия. Еврозоната все повече и повече ще се нуждае май от собствен бюджет. И това не би ли довело до известни противоречия между европейския бюджет като цяло и еврозоната от друга страна? Едва ли не ще трябва да се изгради нова организационна структура, нали, международно правен субект, наречен еврозона. И това разбира се няма да е благополучно, но нека се възползваме от този проблем като възможност. По-нататък за Галилео. Как смятате? Е, е, какво бихте ни предложили, за да можем да упражним по-висока, е, повече контрол върху, върху този проект Галилео? Благодаря. Председателят бих искал да подчертая казаното от тримата колеги, изказали се до сега. Значи става въпрос за контрола, за парламентарния контрол, за текущите корекции на, на бюджета и съответно за, за грешките. Това за нас е най-важно. С изненада научихме, че Европейският съвет иначе гледа на тези въпроси. От друга страна пък доста от държавите членки бяха доста критично настроени към европейския е, бюджет е, предвид ефективността на изразходване на средствата. Председателят на Европейския съвет Ван Ромпой преди около две седмици засегна въпроса за бюджетния контрол е, и, и, и за реализирането на по-съществени економии – Ван Ромпой набеляза някои идеи. Госпожа Греслер също намекна, като, като спомена отделна институция, едва ли не е отделен парламент за еврозоната. Това, това едва ли е най-удачното решение, да, да не говорим за допълнителната издръжка на една подобна институция, която би трябвало да бъде заплатена от е, европейския данакоплатец. Ето на, това е менюто, господин комисар. Вероятно сте имал неформални разговори с колегите си в, от колегиума на комисията. Може да ни осведомите. Благодаря. Интересни са въпросите. Наистина, може би трябва да започна по-отдалеч по е, с по-общия въпрос за европейския бюджет като цяло. Първо, що се отнася до приноса на европейския бюджет за растежа и заетостта. Възниква своеобразно недоразумение у някои държави членки, що се отнася до характера на европейския бюджет. Европейският бюджет е механизъм за капиталовложения в растежа и заетостта. И съгласно нашата оценка, и предполагам Йоханес Хайнеман тук по-късно ще ви разясни в по-големи подробности, в някои държави членки европейският бюджет допринася с относителен дял от 75 до 90% от общата стойност на капиталовложенията. Тоест, без европейския бюджет, някои държави членки фактически не биха могли да влагат каквито и да било средства в развитието на инфраструктурата, в, поначало в проекти, гарантиращи економическия растеж. Ето защо Европейската комисия някак не може да разбере исканото от някои държави членки във връзка с следващата многогодишна финансова рамка, европейският бюджет да бъде намален – Абсолютно погрешно е това отношение според нас и то противоречи на общата ни цел да е, развиваме економиката с оглед на растежа и заедостта в държавите членки. Що се отнася до разговорите, които текат по-настоящем за по-висока степен на интеграция в Европейския съюз и в частност в еврозоната, за да бъдат е, преодолени сегашните затруднения от паричен, от валутен характер, а и в общественото пространство се говори наистина за обособен бюджет на еврозоната. Според мен тази идея е преждевременна. И нашите председатели, и, и на комисията, и на съвета, и, и на Централната банка, на еврозоната, на Европейския парламент. Много председатели, знаете, петима, но така или иначе, те работят по-настоящем по тези идеи и когато ги изложат мисля още на следващото заседание на Европейския съвет, ще имаме и една по-солидна основа за разговор. Бих искал да се спра на въпросите зададени от господин Гайер. Относно вътрешния одит в комисията и в частност Генерална дирекция Пазар по обществените поръчки. Ние сме обсъждали констатациите на този одит в съответната комисия на Европейската комисия по одита и Генерална дирекция Пазар прие всички препоръки на, на вътрешния одит – и тези препоръки в значителна степен залегнаха, отразени са в предложението на Европейската комисия за нова уредба на обществените поръчки. От друга страна, Генерална дирекция Пазар се ангажира по-активно да играе роля в наблюдението на начина по който се прилагат нормите в областта на обществените поръчки. И най-вече в хода на процедурата по освобождаване от отговорност за тази година, разбира се, малко е преждевременно сега да, да се губим в догадки какво точно ще каже Сметната палата, но, но сега още можем да кажем, че ние ставаме свидетели в комисията на, на, на едни е, тенденции. Все повече и повече са грешките в обществените поръчки, които са възложени не по европейското законодателство за обществените поръчки, а по националното, съответното национално законодателство. Вероятно, националното законодателство е по-тежко, по-бюрократично, -по поради което е, и, и самият национален нормотворец не може да спази собствените си правила. А вие, господин Гар, споменахте, че докладите на изпълнението са, са нещо добро и наистина е, вътрешния одит на Европейската комисия все повече поставя акцента върху одита на изпълнението. Тази седмица е, е, външната служба е, ще проведе конференция, посветена точно на, на този въпрос за изпълнението. Знаете, така че изпълнението на европейския бюджет да бъде насочено към конкретни видими резултати. И следователно, резултатите от дейността е, ще бъдат все повече и повече в полезрението на вътрешния одит на Европейската комисия. По въпроса на госпожа Вайлер за структурните фондове. Както казах, може би е рано все още да говорим за резултатите от 2011 година, докато не се е произнесла все още Сметната палата. Но мога да кажа, че нашите активни усилия последователно да прилагаме режима на спиране на плащанията, на, на прекъсване на плащанията, като, като санкционен режим, вече дават е, добър резултат. И, и, и така, например, нашия вътрешен одит за пръв път участва в национални одити в държавите членки. Тъй като един от проблемите е именно за неспособността на националните одитни институции, всеки случай да провеждат висококачествен одит. Става въпрос за капацитет. И трябва да си даваме сметка, че споделеното управление предполага първо и второ ниво на контрола да се извършва от държавата членка. И естествено комисията е заинтересована от подобряването на, на, на този контрол на първите две нива. Работи се, естествено, знаете, по-настоящем за новата многогодишна финансова рамка и, и нови оперативни програми. И в тази връзка ние настояваме за, за сериозни санкционни мерки, в това число нетни корекции, не, не, нова практика – и е толкова по-важно предложението на комисията в това отношение, специално за нетите корекции, да се подкрепят от тук, от Европейския парламент. Впрочем, вашата комисия, знам, миналата година категорично ни подкрепи. А по-настоящем в отрасловите комисии на Европейския парламент се наблюдава известна склонност да се разводняват тези мерки. И накрая по въпроса за Галилео. Вътрешния одит на Европейската комисия е, проведе няколко одита миналата година. Одити на, на Галилео. Обсъждали сме резултатите в одитната комисия на Европейската комисия и първата мярка, която предприехме, бе <clears throat> значително да укрепим управлението на Галилео. Сега Генерална дирекция предприятия има заместник генерален директор, който е натоварен изключително с управлението на Галилео. И всички препоръки на вътрешния одит на комисията бяха прияти от генералната дирекция. И мисля това ще доведе до овладяването на рисковете, които разбира се са на лице. Проектът е рисков, но, но по-ефективното управление на проекта ще доведе тези рискове до възможния минимум. Така, надявам се, че отговорих на всички зададени до сега въпроси. Благодаря. Флор. Um, да, благодаря. Сега приключихме дискусията. Благодаря на всички колеги. Освен ако разбира се господин Гайер, като докладчик не иска отново да се изкаже. Ja, dann kann ich die Aussprache zu diesem Punkt. Ако не искате, можем да смятаме разискванията за приключили. Тоест, ако не искате да се изказвам. Очакваме по-нататъчните разисквания по този въпрос, след като бъде представен докладът на Сметната палата. Още веднъж най-добри пожелания на господин Таверн. Господин Шемета, много благодаря за това, че дойдохте да говорите пред нас. Винаги сте добре дошли в нашата комисия. Uh, like... Uh, Сега ми се ще да продължим. Имаме още Две теми, лесни, а може би не толкова, свързани с борбата против измамите. И ви давам думата за вашето изказване. Uh, uh, uh, Благодаря. Сега ще се е, спра на втората тема, по която трябва да говоря пред е, вашата комисия актуалните инициативи на комисията във връзка с борбата с измамите със средства от бюджета. Господин Гайер, следващата, комисия, следващата седмица организира изслушване в комисията по тази тема. Благодаря, че ме поканихте на изслушването. Но разбира се, в този момент ще бъда на път за Индия и за това господин Кеслер ще говори от мое име по време на изслушването на 15 октомври. Но темата за борбата с измамите е, ми е скъпа. Затова много ви благодаря, че ми дадохте възможност днес да говоря пред вас за инициативите, е, на които вече съм дал начало е, в тази сфера и за инициативите, които ще бъдат предприяти в бъдеще. Първият проект, на който ще се спра, днес вече беше предмет на внимание във вашата комисия. Много се радвам, че одобрихте компромиса, който беше постигнат със съвета преди лятната вакансия във връзка е, с преработването на регламента за ОЛАФ. Това споразумение е голямо постижение. И искам специално да благодаря на госпожа Гресле, докладчик, още веднъж е, за неуморните и усилия да приключи работата по това досие. Е, реформата на Европейската служба за борба е, с измамите се обсъжда повече от 6 години. С вашето решение сега отваряме нова страница в историята на защитата на бюджета на Европейския съюз укрепват се правата на съответните лица, като същевременно е, се подобряват възможностите за сътрудничество между ОЛАФ и всички заинтересовани структури. Аз е, взех отношение по този регламент, когато гласувахте, затова няма да повтарям казаното тогава. Реформата на ОЛАФ е в дневния ред на институциите наистина отдавна – Следващите инициативи, на които искам да се спра, са много по-скорошни или още дори не са обявени официално. През юли 2012 комисията прие проект на директива за защита на финансовите интереси на Европейския съюз с наказателно-правни средства. Този проект внесох с колегата, заместник-председателя на комисията, госпожа Рединг. И целта му е да разшири възможностите на държавите членки да се борят с средствата на наказателното право с измамите на свързани с бюджета на Европейския съюз. Защо ни е необходима такава директива? Защото има много големи разлики в равнището на защита на бюджета на Европейския съюз държавите членки. Давам пример. От 2000-та година 280 и едно дела а, от общо 647 а, предадени на Олаф от националните съд... предадени от Олаф на националните съдебни органи е, са просто прекратени, без никакви последствия. И дори когато е имало последствия, картината не е била розова. от 8 до 80 е, е равнището на съдимост по тези дела, като средното, средната, средният показател за общността е доста нисък. Нашият проект от юли месец е първа стъпка за преодоляване на тези слабости и той съдържа три основни елемента. Първо, по-съвършени определения на престъпленията, които засягат финансовите интереси на Съюза. Е, чрез тях ще се гарантира еднакво тълкуване в държавите членки на е, престъпното поведение. Второ, минимални санкции за тези престъпления, така че да има равностойност, пропорционалност и достатъчна степен на възпираемост. И трето, е, норми за давността които гарантират достатъчно време на следователите и прокурорите при извършване на сложните е, разследвания с международен елемент. Проектът е внесен в Европейския парламент и в съвета и разчитам на вашата подкрепа за бързото му приемане. Такова бързо приемане е още по-важно, като се има предвид, че е, този проект е част от е, е, реформата е, на нашия подход към защитата на финансовите интереси на Съюза. През юни следващата година Европейската комисия ще внесе проект за създаване на Европейска прокуратура. Отделно ще предложим директива за хармонизиране на националните процесуални закони в държавите членки. През 2013 година проект за реформата на Еврожуст ще е, допълни и завърши този пакет, предвиден за 2013 година. Както знаете, възможността за създаване на Европейска прокуратура на основата на Еврожуст е, проистича от член 86 от Лисабонския договор. Има престъпления, които засягат много тежко финансовите интереси на Европейския съюз и те изискват еднакви мерки на ниво целия Европейски съюз сегашните норми за извън териториалност, юрисдикция не дават възможност за е, е, резултатна борба с истински сложните престъпления, които по самото си същество са транснационални и излизат извън границите. Сегашната уредба не позволява да се реагира добре на трудностите, е, които ни създава международната, често пъти организирана престъпност. Това е още по-важно при условията на сегашната економическа и финансова криза в Европа. Тази криза изисква така да изразходваме средствата, че да не ги наливаме в незаконната економика, в сивата економика и да не позволяваме на престъпниците да прибират парите на Европейския съюз джобовете си и да се измъкват безнаказано. Мисля, че европейските прокурори и следователи могат да работят много по-резултатно от сега. Сега обаче Олаф може да води само е, проверки с административен характер. Европейската прокуратура трябва да класне напред наказателното разследване и преследване на престъпленията, свързани с средства от европейския бюджет е, тя ще позволи е, да се преодолеят трудностите при събиране на доказателствата във всички държави членки и същевременно да се обединят експертните умения на много хора при разследването на престъпленията. Нашите служби в момента проучват различни варианти за е, условията, при които да функционира прокуратурата. Е, имаше зелена е, книга на комисията в тази връзка и за това има доста подготвителни проучвания, които са извършени в това число и в научните среди. Проектът на комисията ще се опира върху тази работа, ще се стремим към максимална ефективност, като същевременно бихме искали решението, което ще намерим да е и рентабилно. Комисията възнамерява да е, внесе и проект е, за укрепване на процесуалните норми за защита на финансовите интереси на Съюза. Този проект ще бъде насочен към усъвършенстване на е, обмена на информация в многодисциплинарни разследвания. Разследвания, при които се налага сътрудничество между административни органи, митнически органи, полицейски и съдебни органи. Това са тежки разследвания, особено когато а, е, участват органи от различни държави членки. Не можем обаче да си позволим безрезултатност, ако искаме ефективно да се борим с престъпността. Организираните престъпници не се страхуват е, да влязат във връзка по помежду си през границите. Същото трябва да въжи и за нас. Всички тези актове трябва да улеснят работата на Европейската прокуратура. Но е, е още по-важно тази прокуратура да се впише безпроблемно в сегашната институционна структура. От предстоящите е, нормативни инициативи искам да спомена една, която не е пряко свързана с защитата на финансовите интереси на Съюза, но е също толкова важна за европейския данакоплатец. Имам предвид защитата на еврото. Разискванията, които сме провели с нашите специалисти, показват, че трябва да се стремим да запазим не само економическата стабилност на еврото, а трябва да усъвършенстваме защитата на е, банкнотите и монетите евро чрез средствата на наказателното право. По-специално трябва да гарантираме, че компетентните органи на държавите членки трябва да могат да използват всички средства налични за борба с тежките престъпления за разследване на престъпленията с еврото. И трябва да има достатъчно достатъчно възпиращи санкции. За това комисията възнамерява да внесе проект на директива в този смисъл в края на тази година. И сега, за да приключа, нека да се спра на някои инициативи с ненормативен характер. Може би си спомняте, че е, през лятото на миналата година Нашите служби внесоха тъй наречения план за действие по източната граница, за да се интензифицира борбата е, с контрабандата на алкохол и цигари през източната граница на Съюза. Изпълнението на този план е, беше приоритет от приемането му до сега. Европейският съюз и държавите членки губят около 10 милиарда евро годишно от контрабанда на цигари само. Когато толкова са тежки ограниченията за държавните бюджети в настоящия момент, не можем да търпим подобна престъпност. Планът е, дава резултати. Едно неодавнашно проучване показва, че незаконният пазар на цигари до някъде се е свил, особено в балтийските страни. Но ако погледнем Европейския съюз като цяло, за съжаление, незаконната търговия с цигари като че ли расте. И това е свързано очевидно с економическата криза. KPMG напоследък направи едно проучване в смисъл, че Незаконният пазар в Средиземноморието от 13% през 2010 година се увеличил на 19% през 2011. Във Великобритания пазарният дял на незаконно търгуваните цигари като чели расте. За да се приспособим към това положение, е, нашите служби започнаха да изготвят нов план за е, действие във връзка с борбата с този тип контрабанда. Е, този план вече няма да се ограничава до източната граница, ще въжи за цялата територия на Европейския съюз. Съответният проект ще бъде внесен в колегиума на комисията през първата половина 2013 година. Ще координираме инициативата с всички заинтересовани структури, разбира се, с Европейския парламент. Всякакви предложения и коментари от ваша страна ще бъдат посрещнати радушно. И накрая няколко думи за борбата ни с корупцията. Олаф си сътрудничи тясно с други структури на комисията за разработването на европейски механизъм за отчитане на корупцията. Такъв механизъм обявихме през юни 2011 година в съобщението на комисията за борба с корупцията в Европейския съюз. Сесилия Манстрам, която е комисар по вътрешните работи, е водещ комисар по този проект. Първият отчет ще бъде обнародван през лятото на 2013 година. Всеки такъв отчет ще има две основни части. Първо, хоризонтални въпроси с особено значение за Европейския съюз и подбрани теми специфични за всяка държава членка, които е, ще бъдат подбирани след специален анализ. Е, разбира се, този документ няма да е задължителен за държавите членки, но ние ще следим как те се съобразяват с него. Освен това, службите на комисията работят по пилотен проект – който беше възложен на Олаф от Европейския парламент. Основната му цел е разработване на методика за измерване на това колко струва корупцията в сектора на обществените поръчки. Тук ще се зададат критерии и препоръки за държавите членки. Този проект трябва да приключи до края на настоящата година. Почитаеми евродепутати, мисля, че ви запознах с най-важните ни настоящи и бъдещи инициативи за защита на финансовите интереси на Съюза. Но разбира се, много работа се върши в комисията без това да е толкова видимо. Е, ние работим с последните цифри е, за измамата и е, последният доклад на Комисията за защита на финансовите интереси беше прият точно преди лятната почивка. Очаквам на бъдещо заседание на вашата комисия именно този доклад с най-новата информация да бъде обсъден. Благодаря. Благодаря. Кой иска думата? Господин Гайер, като докладчик, може би да се изкаже пръв. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много ви благодаря за този обзор. Мисля, че мога да кажа, че комисията наистина се опитва да създаде всички необходими механизми и ние приветстваме това. Много време си задаваме този въпрос. Олаф съществува, работи добре и въпреки това, въпреки това цифрите ги знаем. И те не стават по-малки. Имам предвид цифрите за корупцията. Тоест, поставили сме въпроса достатъчна ли ни е нормативната уредба и дали комисията достатъчно добре следи как тази нормативна уредба се изпълнява в държавите членки? Вие доста впечатляващи цифри цитирахте. Казахте ни е, как държавите членки осъществяват сътрудничество е, с Олаф и мога да кажа, че е, вашата информация е отрезвяваща. Отрезвяващо е да се чуе колко малък брой от делата, които Олаф изпраща на националните органи, всъщност се разследват до край. Rechtlichen Aufarbeitung führen. Also ich glaube schon sagen zu können, dass das, was Sie jetzt vorschlagen hinsichtlich des Rechtsrahmens, äh, Нали, би трябвало да има а, безапелационен брой осъдителни присъди. А това не е така. Така че въпросът е дали можем да а, засилим борбата с корупцията в Европа, като а, усъвършенстваме нормативната уредба и какво трябва да се направи, за да я усъвършенстваме. Не мога да отговоря на този въпрос пряко. Дори ако усъвършенстваме нормативната уредба, а държавите членки се мутаят и не я изпълняват, тогава какво ще правим? Ähm, значи трябва да има разяснителна работа. И трябва да има работа в държавите членки. Как можем да им препоръчаме да си свършат собствената работа? Как да ги принудим да си свършат собствената работа? Така че нормативната уредба да не остава мъртва буква. Нали, те би трябвало да изпълняват препоръките е, добросъвестно. Това много ме притеснява. И е, тук е, бих е, направила една връзка е, с, с сегашната дискусия за многогодишната финансова рамка. Има една тенденция в доста държави членки – нормите да не се изпълняват, грешките да растат. И това отново ни връща към въпроса. Каква отговорност носят държавите членки? Този въпрос е толкова важен. Та на този фон много се радвам, че комисията работи по тази проблематика сериозно. Въпросът ми към колегите обаче е, какво можем ние да направим, ако държавите членки се държат така, както можем да се опасяваме основателно, че ще се държат? Благодаря. Е, господин Балчитис, благодаря ви, господин, господин председател. Благодаря и на господин комисаря за инициативите за бъдещето. Подкрепям и господин Гайер, нашия колега, който изразява своите съмнения и колебания, че правените инициативи няма да са достатъчни, за да се преборим с корупцията. Разбира се, всички тези инициативи по източната граница, които се борят срещу контрабандата на цигари, са много добри. Знаем, че контрабандата и пазарът на незаконно внесени цигари спада в някои държави, но в същото време трябва да отчетем факта, че 40% от потребяваните цигари в Литва са с такъв происход. 40%. Но също така споменавате, че незаконната търговия с цигари нараства най-вече в южните държави членки. Та моят въпрос е следният. дали би било добре да се подсили наказателната отговорност. Да, добре, но в същото време трябва да видим и какви административни реформи трябва да се проведат в съответните държави членки. Да, до лятото на следващата година наистина ще сме получили вече съответните доклади Така или иначе, обаче, инициативите не се осъществяват веднага, те се разработват в рамките на години. Дали смятате, че трябва да има отделни институции в държавите членки, които да се борят срещу корупцията и контрабандата? Трябва ли да има такива институции, които да разполагат със съответните прерогативи и мандат да работят по тази тематика? Може би трябва да се разработи една по-добра рамка по този начин. Благодаря. Благодаря ви. Не виждам други оратори, които да искат да се изкажат. А, не, прощавайте. Господин Де Юнг, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Извинявайте, разсех се малко заради телефонно обаждане, обаче това е една много важна тема. И аз съм безкрайно благодарен за, на комисаря за това, че той направи тези заявления пред нас. А, наистина много са важни темите за нас и това е очевидно, тъй като ние сме комисия по бюджетен контрол. Аз също така съм работил и по тематиката свързана с хармонизирането на наказателното право. И тук също имам едно предложение, което което е относимо към темата, която разглеждаме в момента. Вие подчертавате правилно, че да, съществува проблем. Този проблем може да се реши най-добре на европейско ниво, а не държавите членки да се борят по-отделно. Това е посочено и в обяснителния меморандум на предложението, но всъщност не съм виждал оценката на въздействието, която напълно ще ме убеди със съответните цифри как трябва да се процедира и дали трябва да се тръгва по пътя, който предлага комисията. Това е едно възражение, което трябва да повдигна. Наистина парламента се нуждае от много информация, от много доказателства. Това е правилният начин, по който да се процедира, за да се види дали предложението ще има принадена стойност. Говорим за всички тези наказателно-правни мерки и санкции и наистина този проблем е много важен, така че това предложение би имало доста широко въздействие. Благодаря ви. Много благодаря. Вече наистина не виждам други колеги, които да искат думата, така че се обръщам към господин Шемета. Много благодаря. Най-напред ще започна с последния въпрос, който е свързан с оценката на въздействието. Всяко едно предложение, с подобен мащаб подлежи на оценка на въздействието. Едно предложение, което вече е предложено, което вече е подадено за защита на финансовите интереси на Европейския съюз по наказателно-правен път, вече е подложено на щателна оценка на въздействието. Тя е публикувана на вебсайта на комисията но ако искате да получите хартиено копие, ние разбира се сме готови да ви го предоставим. Що се отнася до бъдещите инициативи, като Европейския прокурор, това е едно предложение, върху което все още работим, провеждаме оценка на въздействието все още, тече оценката и по наказателно процесуалните норми, така че всички тези нормативни предложения, които правим, ще подлежат на детайлна оценка на въздействието. Оценките ще бъдат представени пред вашата институция, защото наистина е изключително важно вашите решения да почиват върху анализ, който е направен от страна на комисията, от страна на специалистите в съответната област. Сега вече минавам към този въпрос, който беше повдигнат от господин Гайер във връзка с приложимостта на правилата на ниво държава членка. Наистина, мисля, че този законодателен пакет, който предлагаме, който вече е предложен или който възнамеряваме да предложим за бъдеще или поне определени части от него, се стреми към изграждането на една идеална рамка на приложимост на тези законодателни текстове. Що се отнася до Европейския прокурор, това няма да бъде директива, ще бъде регламент и няма да има нужда от транспониране в националното законодателство, ще бъде пряко приложим. По-настоящем изготвяме процесуалните норми за наказателното право. Работим по един от въпросите, който е до някъде проблематичен и допринася за цифрите, които споменах в първоначалното си представене, а именно, че случаите на ОЛАВ, когато се представят пред държавите членки, не се приемат от държавите членки като начална точка на разследването. По-скоро има отчитане и държавата членка започва разследването от самото начало. И именно поради тази причина имаме удължаване на периода на разследване. А това пък от друга страна затруднява и намалява резултатността на работата на ОЛАФ а, чрез а, процесуалните норми ние ще се опитаме да решим този проблем, за да гарантираме, че докладите, които се изготвят от страна на ОЛАФ, представляват всъщност изходната позиция, началната точка на процеса на разследване в съответната държава членка. След това минавам на въпроса, повдигнат от господин Балчитис. Сега най-напред по отношение на контрабандата и свързаните с това проблеми. Тук трябва да заявя пределно ясно, че това е преди всичко отговорност на отделните държави членки. Те трябва да положат всички необходими усилия, за да намалят контрабандата. Да, разбира се, комисията в рамките на своите способности, на своите правомощия може да подпомогне държавите членки да постигнат тази цел, но според мен би било напълно погрешно да се смята, че комисията би могла да реши проблемите с контрабандата във всяка една държава членка. Няма да стане. Това е едно, една взаимна дейност, една взаимно допълняема дейност. Държавите членки поемат отговорност, а комисията допълва. По отношение на цифрите, да, ви отбелязвате, че 40% от цигарите, които се продават, са контрабандно внесени. Предлагам ви да разгледате последния доклад на KPMG, който прави оценка на незаконния или сенчестия пазар на цигари. Там виждаме много сериозно намаляване на контрабандираните цигари в Литва през последните няколко години от 40% до 29%, което е доста, но все пак представлява 11, намаление с 11% пункта през годините, което означава много сериозна стъпка напред. Разбира се, много повече трябва да се направи, е, за да се намали контрабандата в нашите държави членки. И както споменах в своето встъпление, наблюдаваме и едно ново явление, че когато подсилим своите усилия на източната граница, виждаме, че потоците на незаконно внасени цигари се насочват през Средиземноморието или пък даже от запад в Европа. Така че това означава, че трябва да подсилим цялостно а, границите в Европейския съюз и поради тази причина възнамеряваме да предложим тази нова стратегия през 2013 година. Що се отнася до институционалната рамка, може би до някъде не съм ви разбрал, но в регламента за ОЛАВ. Ние предвиждаме необходимостта държавите членки да дават правомощията на институциите, които да отговарят за координацията на дейностите на държавите членки и ОЛАФ. Така че това трябва да стане във всички държави членки. Трябва да се създаде един вид мрежа от лица, които ще участват в координацията на дейностите, свързани с борбата срещу контрабандата и корупцията. Е така, мисля, че по този начин отговарям на всички зададени ми въпроси и съм готов да отговоря на още въпроси, стига да имате такива. Дали някой друг иска да вземе думата? Явно няма колеги, които желаят да се изкажат, но аз искам да се възползвам от възможността, преди да дам отново думата на господин Балчитис, да приветствам топло господин Кеслер от Олаф. Господин Кецлер, винаги сте добре дошли тук в Комисията по бюджетен контрол и този въпрос е много важен за нас, да именно ролята, която ще играе Олаф Искаме да видим дали подобрената нормативна уредба може да подобри и ролята на ОЛАВ, така че сте повече от добре дошли тук. Сигурен съм, че господин Кецлер е готов да отговаря на въпроси, ако имате такива. И така, господин Балчитис отново. Благодаря ви, господин председател. Наистина, сме успели да намалим обемите на контрабандно внесени цигари, но аз взимам данните от изследването на Филип Морис. Разбирам, господин комисар, че стратегията може да подпомогне борбата срещу контрабандата за в бъдеще, но при измамите и контрабандата. Но трябва да отбележа, че в самите държави има голям хаос защото само, самото определение на контрабанда е различно в отделните държави членки. Това означава, че е трудно да се предприемат общи едини дейности. Днес не се предполага да обсъждаме този въпрос, но не смятате ли, господин комисар, че би било удачно да подпомогнете държавите членки да определят мандата на институциите, които споменахте, да се обособят по-ясно техните функции. Добре, в този случай ще се възползвам от възможността да отговоря на родния си език. Mes turime vertinti, kad Да, но не трябва да забравяме принципа на субсидиарност. Не можем да диктуваме на държавите членки как да се справят с един или друг проблем – Сега, както аз разбирам нещата, нашето предложение, инициативата за работа по източната граница доведе до положителни резултати. Ако погледнем повишение, обмен на информация между институциите, както в самите държави членки, така и в трансграничен план, дори извън Европейския съюз, виждаме, че ситуацията е много по-различна, отколкото беше преди няколко години. Бихме искали още днес да елиминираме контрабандата, но не трябва да забравяме, че това е един процес, който изисква непрекъснато внимание и действия. Разбира се, и парламентът, и съветът, заедно с държавите членки, и комисията трябва да продължат дейностите по изпълнението и съм сигурен, че контрабандата ще намалее. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. А сега се обръщам към господин Кецлер. Искам да попитам дали искате да направите изявление по някои от въпросите, които чухте, или ще изчакате 15 октомври. Благодаря ви, господин председател. Видях, че имам покана за 15 октомври и мисля, че ще се възползвам от тази възможност да направя изявление на 15 октомври. И а, сега бих отложил своето изказване, освен ако няма конкретни въпроси към Олаф, иначе подкрепям напълно казаното от господин комисаря. Благодаря ви сърдечно, господин Кеслер. Знаете, че Европейския парламент и най-вече тази комисия разчита на независимостта на ОЛАФ, така че ще се радваме изключително много на присъствието ви по време на нашите заседания. Ако никой друг не иска думата, позволете ми да благодаря на господин Комасаря за всички инициативи, които представи пред нас и които са добри, добре дошли. Като комисия, която отговарява за тези инициативи в Европейския парламент, ще ги следим с ентусиазъм. Разбира се, всич целият набор от теми, които споменахме, се включват в тези инициативи. Ще ги следим с голям интерес и се надявам, че в крайна сметка ще постигнем задоволителен резултат. Разбира се, не забравяме и принципа на субсидиарност и нуждата от сигурност и правилно изпълнение. Благодаря ви.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 Веднага и давам думата да представи проекто доклада си. Благодаря, господин председател. В контекста на току-що протеклата дискусия, а и в контекста на все така продължаващата финансово-економическа криза, една от отрицателните последици, знаете, на която е контрабандата на стоки, аз не мога да не изкажа пълната си подкрепа за всички европейски национални програми, насочени към предотвратяване на тази незаконна дейност. Като знаете, програмата Херкулес бе създадена през 2004 година като е, особен инструмент за общностно действие за насърчаването на такива дейности за защита на финансовите интереси на общността. Действащата програма Херкулес 2 приключва своето действие през декември 2013 година и според мен би трябвало да направим всичко възможно да изработим една солидна нормативна рамка за следващия програмен период. Много е важно Херкулес 3 да разполага с необходимите средства. Програмата би могла да допринесе очакваното, само ако бъде достатъчно финансирана, както на национално, така и на общоевропейско равнище. Проекта доклада, който съм изготвила, взема предвид резултатите от дискусиите, които сме водили тук. Нашата комисия във връзка с представенето на двата работни документа, а и становищата на различните експерти е, по време на, на изслушването, аз предлагам с тази връзка 22 изменения, които са групирани по 4 направления. Координация, прозрачност, резултатност и съфинансиране – и а, аз съвсем накратко бих искал да коментирам всяко от тези направления. Първо, що се отнася до координацията, аз смятам, че трябва да гарантираме по-добра координация на три равнища. Първо, в рамките на отделните служби на комисията, второ, между комисията и държавите членки и не на последно място между различните държави членки. Измененията, посветени на това направление, са второ, пето и седмо – Въпросът е важен според мен. Само благодарение на е, едно е, ефективно е, международно сътрудничество бихме могли да се преборим с незаконната търговия. Очевидно е, че липсата на информация, на което и да било от тези три равнища, би довело до дублиране на, на усилията и намаляване на полезното действие. Нещо повече на равнището на комисията, няколко служби финансират техническо съдействие за държавите членки, в това число ОЛАФ, Генерална дирекция данъчно облагане, Фронтекс и прочее. И толкова по-необходима става координацията между тези служби. Вторият въпрос, второто направление, в което са групирани измененията, е прозрачността. Очевидно е, необходимостта програмата да работи прозрачна и аз предлагам Европейската комисия ежегодно да информира парламента и съвета за постигнатите през годината резултати и е важно в тази информация да се включват данни по отделни финансирани дейности, както информация за съчетаването на програмата с други европейски програми. И тази информация трябва да бъде публично достояние. Измененията, посветени на този въпрос, са второ, 16 и 17. Третото направление е резултатност. Въпросът е предмет на дискусия не само във връзка с Херкулес, а и по всеки повод, по който разговаряме в комисията. Необходим е инструментариум за оценка на резултатността на програмата и комисията трябва да изработи основни показатели за изпълнение, в това число планови и базисни. Така ще се прецени ефикасността на програмата, нейната резултатност, а и ще се следи изпълнението на отделните цели тази връзка аз предлагам оперативните цели, които са упоменати в приложението към регламента, да бъдат изведени в материално-правната част на регламента. Измененията съответно са четвърто, осмо и девето. И накрая, не на последно място, разбира се, съфинансирането. По време на изслушването се каза, че някои от по-малките държави членки са обезпокоени от нормата на съфинансиране. В доклада си аз изразявам подкрепата си за предложението на комисията, нормата на кофинансиране да в някои случаи да стигне до 80%, а особено за някои от държави членки, които са изложени на по-висок риск, при запазване, разбира се, на контрола и прозрачността за изразходването на средствата. Аз възнаверявам също така да внеса няколко изменения по обхвата на програмата. При все това у мен остават въпроси е, без отговор. Независимо от, от всички разговори, които се водиха до сега, и аз бих искала да се възползвам от възможността да приветствам господин Кеслер още веднъж от Сметната палата, да му, да му заявя благодарността си за това, че той се отзова на нашата покана, както и за съдействието от страна на неговия персонал. И в тази връзка да го попитам за мнението му, коя е главната цел на Олаф. По, по програмата. И, и по-конкретно, какви мерки се предвиждат за подобряване на сътрудничеството между службите на комисията, комисията и държавите членки и между държавите членки, за да се избегне е, евентуално дублиране на дейността между различните генерални дирекции. После, любопитно ми е да чуя какво мислите за недостига на финансови средства. Споразумението за финансиране изтича през 2016 година. Как предвиждате от там нататък да финансирате програмата на 2016 година? И накрая, в становището на Европейската сметна палата се посочва евентуален конфликт на интереси по повод на управлението на програмата, доколкото Олаф се предвижда да бъде и разпоредител е, на средствата и, и изпълнител на мерките и в крайна краща контролер по резултатите. Е, как е, се отнасяте вие към това становище на Сметната палата? Благодаря. Uh, thank you. I will answer just... Yes, please, sir. А, а, заповядайте, казва председателят. Аз просто исках да ви дам думата, преди да сам да си я вземете. Ам... Не, понеже а, госпожа докладчицата беше председателка и аз си а, се заблудих. Да, ще, ще отговоря на зададените въпроси и, и естествено след това ще дам възможност на колегата Гауди от Олаф да каже няколко думи, тъй като той е, специално отговаря за Херкулес. По последния въпрос за конфликта на интереси, Олаф е независим разследващ орган и провежда разследвания по различни теми, както добре знаете. И Олаф винаги в същото време е служба на комисията – е, и съответно участва в изработването на политиката и на законодателната политика в същата област. И освен това с две програми, Перикъл и Херкулес, допринася за изпълнението на същите задачи, вече като финансира дейности. Е, бюджетът е сравнително ограничен – и все пак. И наистина, на лице е конфликт на интереси между разследващата функция на Олаф и програмата Херкулес. Ако се твърди такова нещо, то ще трябва да се твърди наличието на конфликт на интереси или несъответствие между разследващата функция на Олаф и политическата функция на Олаф. Което според мен не е вярно обаче. Това са напълно обособени различни дейности и решението е, тези две функции да бъдат придадени на, на Олаф, а именно политическата и разследващата, да бъдат придадени на, на все един и същ орган е безпредседентно, но но пък а, дава резултат, тъй като нашият политически капацитет или капацитет за изработването на политика е, се е, възползва, заимства от е, натрупания опит в хода на разследванията. И същото въжи за Херкулес и Перикъл. Ние по-добре можем да кажем какво да се финансира, тъй като имаме съответния практически опит. Знаем къде са слабите места на системата, къде системата следва да се заздрави. Между другото, парите, които се харчат, са всъщност под наше управление, но, но не ние ги освояваме. Олаф не, не извлича някаква изгода, не финансира собствените си дейности, всъщност по тези две програми, а дейности на държавите членки. Вие споменахте въпроса за съфинансирането. аз се обръщам с апел към вас, към Европейския парламент, да подкрепите предложението на комисията, тъй като в противен случай програмите вероятно няма да постигнат своите цели. Знаем, има държави членки, които се противопоставят на е, по-висока норма на съфинансиране от страна на Европейския съюз, но от друга страна е вярно, че някои разходни позиции са доста големи е, е, един скенер, например, митнически струва милион, два милиона. И тези средства трябва да бъдат отпуснати на малко на брой държави членки. Наистина, но те пък са изложени на най-голям натиск от страна на, на организираната престъпност, занимаваща се с контрабанда. И тези държави членки са, са посветени в дейността си е, на, на задачата да е, възпрепятстват контрабандата в ползата на целия Европейски съюз. Понякога тези е, държави членки не са в състояние да изразходват толкова средства и ако нормата на съфинансиране е твърде ниска, те просто не биха могли да провеждат дейността си, която, както казах, е, е от полза за целия съюз. По финансирането на програмата, колегата ще ви даде повече подробности, но така или иначе е, програмата ще финансира от общия бюджет на Европейската комисия, след като ем, сегашната финансова рамка изтече. Това беше, господин председател. Колегата може да ви даде повече подробности. А, колегата Де Юнг и колегата Балчитис искат да се изкажат. Сега, господин Де Юнг, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на докладчицата за положените от нея усилия. Каза го още по време на работата ни по работния документ. Сега вече проекто докладът е готов и той съдържа много добри неща. Но аз все още не съм чул отговор на зададения от докладчицата въпрос за финансирането. Ако вече предвид това, че Филип Морис вече няма да партнира е, по програмата. Това е един доста сериозен въпрос, защото говорим за десетина милиона. И комисията трябва да се обоснове. Защо предпочита е, е, тези 10 милиона да, да произхождат от общностния бюджет, а не от, в случая от Филип Морис. А, нататък а, е, по дейността на отделните, комисии, на, на отделните служби на комисията, а, ОЛАФ, а, данъчно облагане и прочее, защо всички тези органи трябва да работят в успоредица. Не може ли, примерно, Генерална дирекция данъчно облагане да свърши работата в това отношение поне на Олаф? И фрагментирането на, на усилия едва ли е, е, е, е ефективно. Безусловно, Европейският парламент трябва да бъде подробно осведомяван за освояването на средствата с, с, с съответните числови данни. Докладчетата се е постарала да предложи решение на проблема, но аз смятам и възнамерявам да внеса изменение в този смисъл, че е, тази, нашата комисия за бюджетен контрол би трябвало да бъде текущо е, информирана и да не бъде е, подлагана на подходите на комисията, е, поддържащи предел на тайнственост, така да се каже. Що се нася до критериите за изпълнение, Някои от тях е, определено ще бъдат отрешаващо значение за ефикасността на програмата, за оценка ефикасността на програмата, за оценка на, на, на, на приноса и, и като говорим за обучение, за, за всякакви конферентни прояви, според мен, за да се прецени резултатността от една такава проява, не е достатъчно да се каже просто колко души са присъствали – трябва да се намери някакъв начин да се оцени усвояемостта на информацията, която е била изнесена на подобни прояви. И аз не съм особено съгласен с казаното докладчицата за изключението, което би трябвало да ползват по-уязвимите страните. Твърде далеч се отива в това отношение – ние по предходната точка в дневния ред засегнахме този въпрос. Днес една държава членка може да бъде уязвима, утре друга. Така че аз бих предпочел известна гъвкавост. Не за отделни държави членки, които биха могли да се окажат в уязвимо положение, а по отделни ситуации, по, по отделни е, случаи, независимо коя е държавата членка. Благодаря, господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е по-скоро адресиран към докладчицата. Докладът е много добър, трябва да кажем, макар и сложноват. Днеска вече се каза за независимостта на Олаф. Обсъждайки реформата на Олаф, някак оставихме този въпрос на страна и днес имаме това, което имаме. Е, странна ситуация, при която Олаф е уж независима институция, а в същото време е част от структурата и е, от апарата на комисията. И аз засегнах този въпрос през 2011 година. В частност за възстановяването на нередовно изразходване от държавите членки средства. Пределно ясно трябва да стане, според мен, и, и да се каже черно на бяло, че комисията отговаря за възстановяването на неправилно изразходваните средствата и като в противен случай възниква проблем за отговорността. Господин Кеслер вече доста дипломатично, но все пак заяви, че днес Олаф е, е натоварен с функции, които някак не са му присъщи. Вероятно, когато заработи службата на европейски прокурор, нещата ще се поизяснят, но комисията като такава, преди всичко би следва да отговаря е, за събирането възстановяването на неправилно изразходваните средства. Благодаря, господин Балчидис. Господин Гайер има думата. Благодаря, господин председател. Аз също е, бих искал да похваля докладчицата за резултата, с сериозната работа, която е извършила госпожа Иванова. Подкрепям повечето отказаното от нея, но според мен две неща са от фундаментално значение. И аз, въпреки че сме ги обсъждали, бих искал още веднъж да ги повдигна. Изцяло подкрепям, впрочем казаното господин Де Йонг по тези въпроси. Първо, има една обща, една споделена задача между комисията и държавите членки, а именно охраната на границите и възпрепятстването на контрабандната търговия с оглед запазване, опазване финансовите интереси на общността. От това логично следва по-високо съфинансиране от европейския бюджет – аз напълно разбирам, че някои държави членки, както каза господин Кеслер, са твърде натоварени в контекста на тези задачи. Но какво би се получило, ако поначало групираме отделните страни, от, отсеем, така се каже, едните от другите, имайки предвид, че доста средства могат да бъдат допринесени от тютюневата промишленост, която е най-вече заинтересована от възпрепятстването на контрабандата на тютюневи изделия. Има и други проблеми, доколкото знам в Германия възникват пречки от конституционен характер по заделянето на на определени средства за определени задачи. Но пък от друга страна, държави членки са получавали средства без непремерно да се нуждаят от тях. не би следвало, мисля, предварително да казваме, че една или друга държава членка или група държави членки заслужават е, да получат повече средства. Някои държави членки, разбира се, имат много тежка задача. Но, както подсказа господин Де Йонг, подходът трябва да бъде по-гъвкав. Друг въпрос е за мащабите на дейността. Малко се изненадах от а, твърде директния подход на комисията към охраната на границите, съсредоточаване на усилията най-вече по източните граници. Което има своите основания, да. Знаем по данни на Европол, че през източната граница е, минава сериозна контрабанда на цигари. Господин Шемета е, отдавна и крайно време заявява готовността си да изработи специален план за действие. Но не можем да определяме така приоритетите по различни външни граници на Европейския съюз, без оглед на фактическите мащаби на явлението по една или друга граница. Благодаря, господин Скилакакис. Благодаря, господин председател. Браво на докладчицата. Отличен доклад. Имам една-две бележки само. Първо, за така наречените уязвими държави членки. А, ако ще говорим за такива, аз спокойно мога да твърдя, че съм гражданин на такава именно уязвима държава членка, но би било неправилно да се определя такова изключение. Колкото по-малко е финансовото участие на една държава членка, опасявам се, толкова по-мотивирана ще бъде държавата членка да похарчи средствата не за каквото трябва. Значи, ако имате 90% от бюджета от Европейския съюз, сериозен е стимула да се харчи през пръсти. А, а тук всъщност от, от стопанска гледна точка, ако погледнем нещата, проектът би трябвало да се самоиздържа защото ако наистина се сложи край на контрабандата, да кажем, на цигари, финансовият ефект от това би бил далеч по-висок от разходите е, за дейността. Второ място за проверките на място, извършвани от Олаф. Според мен Олов, Олаф би следвало в определени случаи да се самосезира. Знаем от прозрачност без граници, от индексите, които публикува тази организация, знае, че за равнището на корупция по субективна преценка на гражданите, че в някои държави членки митническите администрации са сериозно корумпирани. И особено, когато това са държави, през които, знаем, минават сериозни контрабандни канали. Знаем също така, че е, в такива случаи корупцията става структурна. И, и е много трудно е, при такива мащаби и такава, е, такова проникване на корупцията, много е трудно да се разчита на инициативата на добросъвестни служители и граждани. Така че Олаф би трябвало да, да по собствена инициатива. А днес е, повече от 90% от разследванията на Олаф стават по сигнал, а не по собствена инициатива на Олаф. И показателите на края. Наистина много съм доволен от това, че докладчицата подчертава е, необходимостта от измерители. Е, харчат се средства, губят се много средства и това фактически ощетява гражданите, които честно са заработили своите възнаграждения. Благодаря. Благодаря, господин Скилакакис. Госпожа Гресле. Благодаря, господин генерален директор. Положението ни тревожи, защото ние наистина нямаме представа къде отиват парите. Така че ако Олаф ни се отчита за изразходваните средства, това би било полезно. И тук не става въпрос единствено за отчетна информация, а след няколко години за оценка на постигнатите практически резултати от изразходваните средства. Сега, що се отнася до участието на, на тютюневата промишленост, наистина, ако някой може да бъде обвиняван за оттеглянето на, на това участие, то трябва да кажем, че държавите членки и, и е, съветът не са си свършили работата в хода на преговорите. Е, как, как смятате, има ли, според мен няма кой знае какви възможности за предоговаряне, но пък може би вие е, смятате другояче. В отношенията си с държавите членки, например, Олаф, има ли така един списък от изисквания е, и, и знае ли доколко удовлетворяват държавите членки тези изисквания. Да. Доста са въпросите. Моля ви, господин Кресли или някой от вашите сътрудници, да отговорите изчерпателно. Избирам си четири въпроса. Филип Морис бе споменат от господин Де Йонг. По-общо беше засегнат въпроса за плащанията на тютюневата промишленост. Моля първо да не се смесват различните въпроси. Това няма нищо общо с ЕРКО. С удоволствие ще отговоря на въпросите и да дам цялата информация, естествено. Но Херко няма нищо общо с парите от а, Филип Морис или въобще с каквито и да е други средства а, от някоя тютюнева компания. Hercules, a program of the European Union financed by the European Union. Uh, the uh, tobacco industry or some tobacco industry have uh... Тютюневата промишленост беше се споразумяла с Европейската комисия и с държавите членки преди много години, след един процес в Нью Йорк. И това споразумение е все още валидно. И на основата на това споразумение, извънредно сложно, те плащат годишно суми и на държавите членки, и на комисията. 9,7% от плащанията им са това. Е, това е сума спогодена в съдебен процес. 9,7% от годишните плащания отиват до, при Европейската комисия, останалото при държавите членки. 9,7%, е, които получава комисията, се вливат в общия бюджет на комисията като приходи на Европейския съюз. И то и то. Не отиват парите нито в Олаф, нито е, към... нито отиват при... so нито при някого други го. Нито при Херкулес. Така че на нас не ни плаща тютюневата индустрия по някакъв начин. Парите се вливат в общия бюджет на Европейския съюз. The issue of the information of the... Въпросът за информацията или липсата на информация. И сега говорим за парите по Херкулес. Говорим за това как се използват, как се изразходват от държавите членки. Ние не раздаваме пари просто така. Ние даваме пари за конкретен проект. И има три вида проекти по Херкулес. Първият ти проекти, е, те са и най-скъпи. Проекти е за финансиране покупката на много скъпи е, механизми за контрол и борба с измамите и контрабандата. Скенери, сателити и прочие. Много лесно е да се види дали са купени тези е, инструменти, тези уреди е, и дали се използват. Вторият тип проекти са тези за обучение. За обучението, конференциите не са толкова скъпи инициативи и за това тук не отива толкова много средства и също малка част от средствата се насочват към това държавите членки да участват в мрежа от бази данни, е, чрез които се проследяват пратките и се води борба с контрабандата. Цялата тази информация е напълно прозрачна. Имам предвид информацията е, за използването на средствата от държавите членки и за това как средствата по Херкулес се изразходват от Олаф и от държавите членки. Това е напълно достъпна информация. И не само а, е, вие трябва да търсите а, е, информация. А, за Херкулес всяка година се обнародва а, Доклад, отчет за Херкулес. За тази година отчетът излиза следващата седмица. Както всяка година и тази година вие ще го получите, ако имате въпроси, можете да ги зададете, но там всичко е написано, тъй че ние е, съвсем добре знаем как се изразходват средствата от държавите членки и вие същото можете да го научите, тъй като данните не са в никакъв случай тайни, тайни не са засекретени ето, годишният доклад, годишният отчет се обнародва следващата седмица. За тази година имам предвид. Виждам, че е внесено изменение от... Kind of, some... от госпожа Гресле, в смисъл да не се дават средства, примерно 10 милиона, ако не ни дадете достъп до тази информация в защитена стая. Ако причината за внасяне на това изменение е да се види как се изразходват средствата, цялата тази информация е налична, тя е публична, обществено достъпна е. И сега третият въпрос, малко по- бързичко. Uh, Съгласен съм с господин Гайер. Трябва да има гъвкавост. Вече говорих за това да има висока степен на съфинансиране. Един скенер никога не струва по-малко от 1 милион. Обикновено струва даже повече от милион. Че и 2 милиона. Някои държавите членки, бих казал повечето държави членки, могат да си позволят покупката само на един скенер. Говорим за скенер, който може да сканира тир или влак, или е, вагон. Това са много огромни скенери, но е, много е, добре могат да служат. Те са нашето най-силно оръжие. Обаче, ако няма. Ако имат прекалено висока степен на участие, държавите членки никога няма да могат да е, си позволят да ги купят. Е, трябва да има гъвкавост. Е, всяка държава членка да може да преценява какво може да направи, защото е, не всички са на едно ниво. Освен това, и в настоящия момент такава покупка могат да си позволят или по-голямо участие могат да си позволят пет държави членки, следващия момент различна бройка. След няколко месеца ще разполагаме със съобщение, много изчерпателно. То вече няма да се нарича е, план за действие, а съобщение или известие във връзка е, с контрабандния внос на цигари в Европейския съюз. Защото действително, както беше посочено, това е явление, което засяга не само източната граница на съюза, всъщност географските му параметри се променят и за това известието е, ще бъде по-изчерпателен документ и е, ще се отнася е, за цялата територия на Съюз. Yeah, thank you very much for the answering of the questions. Are there any uh, Благодаря. Има ли въпроси от колегите? Някои, които желаят да се изкажат отново във връзка с открити проблеми? Госпожа Гресли. Благодаря за направените коментари. Мисля, че ще бъде полезно, ако знаем какво е станало с парите от Херкулес. Ние поискахме информация и не я получихме. Изпратихме писмо, но нема отговор. И за това направихме тази резерва. Много съм изненадана от това, което току-що казахте. Просто не знам защо тази информация не можем да я получим. Много бихме се радвали, ако я получим. Често пъти задаваме аналогични въпроси на хората от Олаф. На последното заседание, на което разисквахме работния документ на госпожа Иванова, отново поискахме и попитахме. Така че бихме искали информацията най-сетне да ни бъде сложена на масата. Благодаря, госпожо Гресле. Можем ли да получим този списък, за който говори госпожа Гресле? Господин Кеслер. Не съм сигурен за какъв списък говорим. Разполагам тук с едно писмо, за съжаление не датирано, изпратено от нашия директор пряко до госпожа Гресле с списък на сумите получени по държави членки. От е, производителите на тютюневи изделия. Това писмо вече е изпратено, може би преди няколко дни. За този списък ли ми говорите или за нещо друго? Госпожо Гресле, бихте ли уточнили? Госпожа Гресле, благодаря за тази информация. Вижте, връщаме се на последната дискусия, която проведохме във връзка с Херкулес. Попитахме от, сред, от фондовете за а, тютюна, а, кои държави членки какво са получили. Искахме списък на проекти, които са финансирани от Херкулес в държавите членки. И искахме да научим за каква инфраструктура и въобще за каква дейност е платено, понеже стигна до нашите уши, че са купувани неща, които в момента не функционират. Значи искахме да знаем какво е купувано, дали работи и също запитахме дали Олаф има списък на задачи, които би трябвало да се изпълнат държавите членки, а не са изпълнени не сме уведомени за използването на средствата по Херкулес и няколко пъти се опитахме да разберем как се изразходват средствата. това е причината да внесем резерва по този доклад. Трябва да знаем къде са слабите места в изразходването на средства по Херкулес. Господин Кеслер, сега ясно ли ви е? Има три списъка, доколкото разбирам сега, които искате. Първият е списък на сумите, които производителите на тютюневи изделия дават на държавите членки според споразумението. Добре. Такъв списък е пращан. Той няма нищо общо с Херкулес, но като го искате, ще ви го дадем вторият списък или отчет трябва да отрази колко средства са получили държавите членки от Олаф чрез Херкулес. Това е в доклада. Като всяка година. Вие всяка година получавате годишен доклад, годишен отчет, който ние изготвяме ежегодно за функционирането на Херкулес. А, всъщност до сега не сме го давали този доклад, сега ще е за първи път. За първи път, след като господин Кеслер е стъпил в Олаф, ще има такъв отчет следващата седмица. Не сме решили за това, не сме взели решение за изготвянето на такъв отчет за вчера, решили сме го отдавна. Ще получите такъв подробен отчет за финансирането. Но ако имате въпроси, можем за финансирането в минали години, също да дадем информация. Тази информация не е ни най-малко поверителна. Можете да получите каквито искате данни. И трето, вие искате списък на недостатъците в държавите членки в сферата на борбата с корупцията. Това е един вид оценка, която ние трябва да направим. Тя ще изисква известно време, впрочем доста време. Ако искате да се занимаем сериозно с тази задача, успоредно с другата а, си работа, а, ако искате да направим оценка страна по страна, да, можем, можем включително да започнем да събираме информация на място. Но тук Е, не става дума само за обективни елементи, а и за волята на държавите членки. Разбира се, и е, за това доколко те имат капацитет да се борят с контрабандата. Да, по този въпрос също можем да дадем информация. Благодаря. Чухте, че е, вашите предложения е, се приемат радушно. Господин Де Йонг, ще се опитам да се изкажа на английски, е, защото като че ли е, госпожа Кеслер не разбра много добре е, въпросите ми. Първият въпрос беше за 10 милиона. Според сметната палата също тази сума липсва. 10 милиона по-малко пари са поступили от а, производителите на тютюневи изделия. Сега, разбирам, Олаф казва, а, тук се минава през централния бюджет, няма пряка връзка. Ами има пряка връзка, защото до сега вие се борите с контрабандата точно с парите, които са дошли от производителите на тютюневи изделия. Аз не а, успорвам споразумението с тях. Но е добре да се направи а, така, е, в следващия период при Херкулес 3 да нямаме проблеми, защото ще има по-малко средства, които да постъпват е, от тютюневите производители тогава и тогава, това ще означава, че ще имаме по-малко средства за борба с контрабандата. Значи 10 милиона може би трябва да бъдат похарчени, но трябва да видим дали контрабандата на цигари е приоритет номер едно или контрабандата на други стоки – много дружества се свързват с мен и се оплакват, да кажем, Филипс и казват, е, подправят ни се продуктите, имитират се, програмата не може нищо да направи в момента. Може би то, на този аспект трябва да се наблегне. Трябва да се види дали е, все още централен приоритет да е борбата с контрабандата е, и дали ще можем да поддържаме такъв приоритет, ако парите от производителите на тютюневи изделия намалеят, тютюнопроизводителите. Вторият въпрос е, съответства до някъде наказаното от колегата Гресле. Но на мен ми се иска да направим и друга стъпка – да, добре е да има скенери. Е, осъществявали сме сътрудничество в миналото и аз съм се убедила, че е, всички компетентни органи обичат оборудването. Съдебните е, органи искат компютри, митничарите искат скенери, но това е само началото. Трябва да се види какви обеми са минали през това оборудване, е, колко контрабандни стоки е, са били заловени, колко средства е, са поступили в резултат на пресичането на една или друга контрабандна опера... операция. 67,9 милиона евро са били възстановени през 2010 година, но същевременно ни се казва, че няма досказана връзка между това постижение и програмата Херкулес. За това бихте ли ни казали какво точно сте дали на държавите членки и точно какъв резултат е постигнат с това, което сте дали? И последно, наистина съм съгласен, че съгласуването с комисията може да бъде по-добро. Е, борбата с корупцията ни беше обещана от е, госпожа Малмстрюм за следващата година. Ние не се нуждаем от допълнителни доклади в тази връзка, защото тя работи по темата от е, доста време. Нали, но и извинявам се, някак си типично прозвуча това, че не знаете какво ще се прави следващата година. И друг път сме го чували. Like Благодаря. Сега искам да дам думата на докладчика за заключителни бележки. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Много благодаря на всички колеги за бележките, за коментарите. Много ги ценя. И в този дух искам да приканя всички докладчици в Сянка в идните дни да се срещнем за да обсъдим идеи и възможни изменения. Искам да благодаря и на Олаф за участието, за изказването им. Искам да благодаря за изказванията на господин Кеслер в частност. Очаквам когато се срещнем с докладчиците в Сянка, наистина да проведем качествени разисквания. Председателят, благодаря. Ами, това изчерпваме тази точка от дневния ред, както впрочем и дневния ред за днес. Закривам заседанието на Комисията по бюджетен контрол до отрезаран в 9 часа. Благодаря на всички, които участваха и допринесоха за провеждането на това заседание.